Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Добро утро, колеги. Добре дошли на нашето заседание. Днес ще говорим за агенциите, но преди това имаме гласуване. Няма възражение по дневния ред. Сега за езиковия режим знаете го. Нашето заседание се предава по интернет. А сега продължаваме с гласуването на доклада Явор. Иска ли докладчикът думата? Извинявайте, по дневния ред. Исках да кажа още нещо. Гласуването на господин, за доклада на господин Пирински ще го отложим за едно от следващите заседания. Няма окончателен списък за гласуване, за това се налага отлагане. Добре, значи по точка трета няма желание за изказване, преминаваме директно към гласуването. Извинявайте, по отношение на отлагането на доклада. Технически списъкът може би не е готов, но тъй като Гласуването в пленарната зала е отложено за един месец. Докладчиците в Сянка помолиха за повече време, за това искахме да имаме повече време за обсъждания и за компромиси. Не е проблем да ви дам списъка за гласуване, но просто искаме да го подобрим. Благодаря. Е, чудесно е да се чуе това. Благодаря. Чудесно е да се чуе това. Е, нещата така или иначе ще се случат. Благодаря. И така, преминаваме към гласуването. Ако белите полета не бъдат приети, е, не бъдат гласувани с да, тогава гласуваме сивите части. Сега едно тестово гласуване, моля. Край на гласуването. Имаме 23 колеги, които гласуват. Чудесно. Благодаря ви. Сега, компромис едно. Ако обичате с глас, с ръка гласовете, прието е. Продължаваме с реги 6. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 10 за първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Трябва да проверим, моля, втората част на изменение 10. Der Check ist geschlossen. Край на гласуването. Прието Chest. Е. Третата част на изменение 10 за, против, въздържали се, прието е. Инта 1 за, против, въздържали се, прието е. Инта 2, втората част за, против, прието е. Инта 1, трета част за, против, въздържали се, прието е. Инта четвърта част за, против, въздържали се, прието е. Авко 4 за, против, въздържали се, прието е. е Изменени 11 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 2 е за, против, въздържали се, прието е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. 16 за, против, въздържали се, прието е. 17 за, против, въздържали се, прието е. 18 за, против, въздържали се, прието е. 19 за, против, въздържали се, отхвърлено. 19 втора част за, против, въздържали се, прието е. 20 за, против, въздържали се, прието е. 21 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието е. 23 за, на две части. Също първата част гласуваме. 23 първата част за, против, въздържали се, отхвърлено. 23 втора част за, против, въздържали се, прието. 23 е. трета част за, против, въздържали се, отхвърлено. 24 за, против, въздържали се, прието е. 26 за, против, въздържали се, прието е. 27 за, против, въздържали се, прието е. 28 за, против, въздържали се, отхвърлено. 29 за, против, въздържали се, прието е. 300 за, против, въздържали се, прието е. Реги 2 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 5 за, против, въздържали се, приета. Реги 8 за, против, въздържали се, приета. 34 за, против, въздържали се, прието. 35 за, против. Въз... Може ли да проверим, колеги? Проверяваме изменение 35. Те чеки спиенето. Край на гласуването. Прието е. 36 за. Против. Въздържали се. Нека проверим, моля. Проверяваме и 36-то. Да чеки Край на гласуването. Отхвърлено е. 38 за. Против въздържали се, прието е. 39-то за, против, въздържали се, прието е. 40-то за, против, въздържали, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме, моля. Изменение 40-то. Чак Край на гласуването. Прието е. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Прието е. 45 за, против, въздържали се, прието е. 46 за, против, въздържали се, прието е. Инта 7 за, против, въздържали се, прието е. 47 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 48 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. Авко 10 за, против, въздържали се, прието е. 51 за, против, въздържали се, прието е. Инта 5 за, против, въздържали се, прието е. Инта 8 за, против, въздържали се, прието е. Авко 5 за, против, въздържали се, прието е. Реги 4 за, против, прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. 54 за, против, въздържали се, прието е. 55 за, против, въздържали се, прието е. 56 за, против, въздържали се, прието е. Авко 8 за, против, въздържали се, прието е. 57 на две части. Първата част за, против, въздържали се при отхвърлено. 57 втора част за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека проверим, моля. Проверяваме 57 втора част. Gelehnt, aber ich, äh, äh, es ist angenommen, aber ich... Мисля, че е прието, но нека проверим. Край на гласуването, да, прието е, прието е, извинявайте. 58 за, против, въздържали се, още веднъж, моля. 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 59. За. Против. Въздържали се. Ще проверим и 59. Ich kann es nicht sagen. Ja, die Check ist beendet, ist angenommen. Прието. Треги 3. За. Против въздържали се, прието е. Реги 7 за, против, въздържали се, прието е. Реги 9, първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част а, няма. Извинявайте, 60-то гласуваме за, против, въздържали се, отхвърляме. Ако искате, може да проверим. Да проверим. Проверяваме, моля. 60-то изменение der check, ist beendet. Край на гласуването. Прието е. Ох, извинявайте, поправя се председател, като отхвърлено е. Извинявайте. Отхвърлено е. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 64. За против, въздържали се, прието е. 65 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието е. 70 за, против, въздържали се, прието е. 71 за, против, въздържали се, прието е. 72 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Реги 5 за, против, въздържали се, прието е. 73 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието е. 74 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 77 за, против, въздържали се, прието е. 78 за, против, въздържали се, прието е. 79 за, против, въздържали се, отхвърлено. 80 за, против, въздържали се, прието е. 81 за, против. Нека проверим. Проверяваме. 81. Край на гласуването. Отхвърлено е. Либа 7. За, против, въздържали се, прието е. Авко 14. За, против, въздържали се, прието е. Компромис 13. За, против, въздържали се, прието е. Инта 2. За, против, въздържали се, прието е. Инта 6 за, против, въздържали се, прието е. 86 за, против, въздържали се, прието е. Осно измерение 1 за. Има ли някой против? Има ли възражение против осното измерение? Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. 87. с устното изменение за, против, въздържали се, прието е. 88 за, против, въздържали се, прието е. Реги 11 за, против, въздържали се, прието е. 89 за, против, въздържали се, прието е. Инта 3 за, против, въздържали се, прието е. 90 за, против, въздържали се, прието е. Едно от преамбюла за, против, прието е. Две за, против, въздържали се, прието е. Трето за, против, въздържали се, прието е. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено е. Либе Ф за, против, въздържали се, прието е. Г за, против, въздържали се, прието е. Либе за, против, въздържали се, прието е. Реги 1, то е покрито, както и останалите изменения, те са покрити от компромисите. И така гласуваме крайния текст. Това е електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. Also ein Kollege hat eine Karte drin und hat noch nicht... Един колега има, си е сложил картата, но не е гласувал. И така, край на гласуването. С това приехме гласуването. 21 за 1 против. Поздравление за, за е, докладчика. Никога не е било така толкова много комисии да участват по работата на едно досие и всичко завърши и прекрасно. И така преминаваме към точка 5 освобождаване от отговорност на агенциите и смесените предприятия. Искам да дам да приветствам представителите на агенциите. Радваме се, че ще обсъждаме въпроса, т.е. освобождаването от отговорност с вас заедно. Интересуваме се много от вашата работа, тъй като вие сте извън Брюксел и благодарим за вашето присъствие. То ни е много полезно. Искам да дам думата и да приветствам е, на господин Ангелея, представител на Сметната палата. След това ще първо ще дам думата на него, после ще дам думата на Десвалде, след това на пред... след това нашия докладчик, господин Бон ще имата. Затова давам думата веднага на господин Галея. Извинявайте, не ви видях. Добро утро, имате думата. Thank you, Madam Chair. Distinguished... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на уважаемите е, депутати и на гостите на комисията. Становището на Сметната палата за надежността на сметките и правомерността на транзакциите на централизираните агенти и другите органи на Европейския съюз трябва да може да бъде установен в 41 конкретни доклада, публикувани за 2014 година 32 регулаторни агенции, 6 изпълнителни агенции, Евроатом и Европейския институт за иновации и технологии, както и Пенсионния фонд на Европол. Конкретните доклади, както и общия доклад, бяха публикувани в официалното издание на Европейския съюз. Тези европейски агенции са изключително видими. Те играят важна роля в подготовката и приложението на политиките на Европейския съюз, като същевременно засилват сътрудничеството между Европейския съюз, националните правителства, частния отрасъл и академичните среди, що се отнася до научно-развойната дейност. Това означава, че те се отразяват силно на решаването на проблеми и вземане на решения във връзка с проблеми, свързани с ежедневието на европейските граждани. Бюджетът за 2014 година беше 1,9 милиарда. Председателката прекъсва оратора. Колеги, твърде шумно е в залата. Моля, преустановете разговорите си. Благодаря, госпожо председател. От финансова гледна точка Общия бюджет за агенцията за 2014 година 1,9 е милиарда евро или 1,4% от общия бюджет за 2014 година. Приблизително 1,2 милиарда евро идват от бюджетни субсидии от е, Европейската комисия, останалите от останали приходоисточници. За първи път годишните счетоводни отчети на тези агенции бяха проверени от външни аудитори преди да се консолидират сметките на комисията във връзка с член 284 от финансовия регламент. Във връзка с надежността на сметките взехме предвид становището на тези аудитори и коментарите на аудитираните. Работата на частните аудиторски фирми бе в съответствие с международните стандарти за одит и смятаме, че тя представлява достатъчно добро основание да разчитаме е, на надежността на сметките за своето аудитно становище. Що се отнася до надежността на сметките, Сметната палата установи, че всички агенции представят надежни сметки за своята финансова позиция на 31 декември 2014 година. Трябва да се обърне внимание на два въпроса, свързани с надежността на сметките. Агенциите, които проявяват големи системи за обмен на електронна информация в областта на правосъдието, като Еориса, обърнахме внимание на прехвърлянето на съответните средства, що се отнася до Пенсионния фонд на Европол подчертаваме че продължават да се работи по подготовката на, на крайния счетоводен отчет. Всички 41 агенции в своите транзакции на 31 декември 2014 година показват е, правомерност на транзакциите. Европейския институт на инновационни, за иновационни технологии разполага с таван за средства за общностите за иновации и научни изследвания. И много се радвам да съобща, че този таван, който не беше спазен за 2013 година, ще бъде спазен за 2015 година. 79 са нашите коментари за правомерността на транзакциите, вътрешните мерки за контрол, управлението на бюджета и други въпроси. Това са въпроси обаче, които не поставят под въпрос становището на Сметната палата като цяло. Като цяло забелязваме, че има подобрени във вътрешните мерки на контрол, въпреки че са установили някои слабости, що се отнася до контрола върху грантовете в някои агенции, както и по отношение на материалните активи в други. В някои случаи има прехвърляне на средства от един в друг период, в други случаи има отмяна на транзакции. Подчертаваме и въпроси, свързани с редовността и доброто финансово управление, свързано с процедурите за обществени поръчки в някои агенции. 19 агенции са направили неточни разчети и за заплатите – нещо, което е довело до по- ниско заплащане за някои служи, от служителите. На, предприемат се мерки. В една от агенциите са били използвани услуги за компютърни изчисления в облак, що се отнесе до някои елементи за привилегии и имунитети, свързани с европейските общности. Е, подобни случаи могат да се увеличат за бъдеще. Агенциите предприемат коригиращи мерки във връзка с коментарите на Сметната палата от предходни години и могат да се наблюдават подобрения в подчертаните области. При управлението на грантовете в е, някои агенции се провежда в момента одит и резултатите ще бъдат публикувани в първата половина на тази година. Благодаря за представенето, краткото представене на доклада. А сега от името на е, агенциите господин Десвалдес. Е, Благодаря, госпожа председател, уважаеми депутати. За мен е удоволствие да говоря пред вас от името на Европейската мрежа на агенциите относно освобождаването по отношение изпълнението на бюджета за 2014 година. Искам да благодаря на докладчика, на членовете на комисията за отличното сътрудничество, както и на секретарията на комисията. Мрежата от агенции, както знаете, неформално образование на агенции и съвместни предприятия за координиране на позициите ни, както и за споделяне на опит и знания. Сега имаме 42 члена. Има два нови органа, които поискаха да се присъединят към нас. Искам да обърна внимание към някои от най-важните събития свързани с хоризонталните въпроси. Агенциите се сътрудничат както помежду си, така и с Европейската комисия. И това сътрудничество е по-тясно от всякога. Има общ подход, но също има цел за подобряване на преодоляването на проблемите с ограниченията на бюджета в агенциите. Системите за финансово управление на агенциите от години се базират на АБАК, но голяма част от тях сега преминават към въвеждането на СИСПЕР, като платформа за управление на човешките ресурси и това ще бъде сериозен тласък за хармонизиране на процедурите и ще улесни голяма степен споделянето на услуги в управлението на човешките ресурси и администрацията. Дългосрочните резултати ще доведат до сближаване на агенциите в по-голяма степен и това не бива да се подценява. Но не става дума само за административната страна на въпросите, която е обект на по-тясно сътрудничество между агенциите. През октомври в Даблин беше прията нова стратегическа програма за работата на мрежата. Три групи на високо равнище бяха формирани в областта на споделени услуги и способности, създаване съвместно на стойност и комуникация. Първата поредица от действия ще бъдат приведени в действие през 2016 година под председателството на ОХИМ, Службата за хармонизация на вътрешния пазар. Споделянето на информацията вече се случва на много нива в агенциите, от планове за обществени поръчки и процедури, споделяне на знания, също проекти за сградния фонд, на по-оперативно ниво ОХИМ и Европол си сътрудничества в борбата срещу нарушение на правата на интелектуална собственост. СДФОП и Еврофаунд направиха оценка на възможностите за по-тясно сътрудничество. Има институционализирано сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Това са само няколко примера. Може да намерите допълнителни примери в отговорите на агенциите на страница 15 и 16. По-точно. За съжаление, трябва да съобща също, че има една област, където имаше връщане назад, що се отнася до едно доста ефективно споделяне на ресурсите. това струваше на денекоплаците повече от 550 000 евро. Става дума за извършване на външен одит, който преди се извършваше много успешно от Сметната палата. Отговорностите за възлагане на управлението на външни аудиторски фирми беше наложено на агенциите и това доведе до увеличаване на разходите им с половин милион евро. Има индикации, че тези разходи ще нарасна допълнително при а, отчитането за 2015 година. Бихме приложили, предложили този начин на мониторинг на агенциите да бъде преосмислен. И следващото преразглеждане на финансовия регламент може би е една добра възможност да се коригира ситуацията. Говоряки за сметната палата, само преди минута ние изслушахме доклада на уважаемия член на палатата, господин Луис Галея. И аз искам да кажа, че ние високо ценим работата на Сметната палата и професионалните му аудиторски екипи. Броят на коментарите от а, а, Сметната палата отново спаднаха от 123 за 2011 година на 97 за 2013, а сега до 79 за 2014 година. Трябва да призная, че този спад от близо 40% ни кара да се чувстваме горди от постигнатия напредък, от е, зрелостта на агенциите. Това също е доказателство, че е, дава плодове споделянето на информация и по-доброто сътрудничество и това са основни елементи, които а, довеждат до това съществено намаляване на броя на коментарите. Искам да се спра на тези 79 коментара, 44 от тях са свързани с прихвърлените средства от предходни периоди. И, както беше казано преди малко, според палатата това е резултат от събития, които са извън контрола на агенциите, например, фактури или декларирани разходи, които не са получени преди края на годината и приключването на сметките, или пък защото има многогодишни операции и процедури за обществени поръчки и проекти. За да разберем този проблем, председателят на вашата комисия, заедно с координаторите на мрежата организирахме съвместен семинар на 17 ноември миналата година с участие на депутати от КОНТ, на Холандското председателство, Европейската комисия и Сметната палата. Палатата даде ясно да се разбере и днес, че ще наблегне на онези случаи на прехвърлени средства, които създават проблеми. Защото по-голямата част от тези прехвърлени средства за агенциите не съставляват проблеми. Трябва да се направи разлика между проблемните и планираните прехвърления. Добре планираните прехвърления на средства трябва да бъдат считани за основателни при обсъждането на освобождаването от отговорност. Аз съм на ваше разположение да отговоря на въпроси, свързани с бележките на палатата, направени току-що, или пък някои други по-конкретни коментари. Докладът ми за дейността на мрежата е свързан с прилагането на плана, свързан с пътната карта. Докладът от февруари показва, че имаме изпълнение от 96%. Днес вече сме достигнали 99%. 1% от оставащите са свързани с съвместни обществени поръчки с приемащите държави членки, както и с поразуменията за седалищата на агенциите с съответните държави членки. Ние сключихме също споразумение за седалищата с Ирландия през ноември 2015 година. Така че нещата вървят в вярната посока, има добра воля. Това се отнася най-вече за две области, които са от особен интерес за парламента. Всички, с изключение на четири агенции, вече имат политика за борба с измамите и останалите четири ще направят същото до края на 2016 година. Всички агенции сега имат също и политики за избягване на конфликт на интереси. В този контекст искам да спомена още нещо, едно предупреждение, свързано с критичните бележки по външните аудитирания. По-нататъчно упростяване на базата на новите разпоредби за персонала и финансовите регламенти все още не са ефективно осъществени. Бихме искали да помолим бюджетния орган при всяко преразглеждане на регламентите в бъдеще да използват и натрупаният опит от страна на агенциите. В заключение на моето изложение искам да изразя моето благодарност към всички вас за подкрепата и интереса към агенциите. През 2011 имаше само 5 въпроса, 113 бяха предоставени за изминалата година. Ние се опитахме да им отговорим. Вие получихте нашите отговори в документ от 500 страници и там ще намерите много информация за разнородния свят на агенциите на Европейския съюз, но днес сме тук, за да отговорим и на други въпроси, които може би имате и оставаме на ваше разположение и след приключването на изслушването. Благодаря ви. Благодаря за този преглед. Би било чудесно, ако може да разпратим вашата, вашето представяне на всички колеги, защото то беше много хубаво. А сега докладчикът има думата Дерек Вон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Сметната палата за техния доклад и за тяхната презентация. Благодаря и на Еврофонд, който говори от името на агенциите. Благодаря и за отговора на многото въпроси, които отправихме към агенциите. Искам да благодаря на агенциите за тяхната важна роля, която те играят при прилагането на европейските политики и да им благодаря за положителното влияние върху живота на гражданите. Това често не се казва в нашата комисия, тъй като се концентрираме върху процеса за освобождаване на отговорно, от отговорност, но мисля, че е важно да се подчертае какви важни услуги предоставяте на обществото. Тази година няма становища с резерви за агенциите миналата година, че това е добро послание за агенциите. Сметната палата казва, че тази година проблемът е Проблемите са по-малко, отколкото миналите години. Това е хубава новина. Има две агенции, които имаха материално съществено ниво на грешки, Юлиса и EIT. Аз погледнах какво означава това, това означава не становище с резерви, но означава, че има определени проблеми. Но въпреки това не бива да забравяме, че все пак Сметната палата е дала положително становище и за тези, за одита на тези агенции. Тези две агенции могат в последствие да обяснат защо Сметната палата е обяснила и дала такова определение за тяхната дейност. Тук става дума за Юлиса, например. за прехвърляне на, за трансфер на средства от предишни периоди. Но по отношение на общите въпроси, мога да кажа, че всички агенции се сблъскват с общи проблеми, що се отнася до освобождаването от отговорност. Един от общите въпроси, един от общите проблеми са преносите, прехвърлянията на средства. А мисля, че анализът на Сметната палата беше положителен. Трябва да се направи разлика между планираните и непланираните прехвърляния. Това е нещо за бъдеща дейност. Сметната палата може да се концентрира върху тези проблеми. Когато имаме непланирани а, прехвърляния, трябва да се види причината за това. Когато имаме планирани прехвърляния, трябва да се види дали те са осъществени законосъобразно. 5% намаление на персонала. Естествено, това беше проблем за всички агенции. В началото, когато погледнахме цифрите, имаше несъответствие между определено намаление на персонала по отношение на данните, предоставени от агенциите и данните от комисиите, но като разгледахме нещата по-конкретно, по-в дълбочина, установихме, че двете страни са използвали различни изходни точки при изчисленията си. Ние обсъждаме прехвърлянето на персонал – и го обсъждаме в светлината, доколко такова едно прехвърляне е разумно и доколко това прехвърляне и преразпределение на човешките ресурси могат да, може да отговори на задължението за намаляване на 5, с 5% на човешките ресурси. Освен това, аз искам да кажа, че посетих няколко агенции през последните месеци и зная, че някои от агенциите нямат споразумения за седалищата си с държавите членки, в които са тези седалища. Може би в този доклад би трябвало да подчертаем нуждата а, агенциите да получат тези споразумения с държавите членки. Друг общ проблем беше равнопоставеността между мъжете и жените, особено в а, подуправителствените, подуправленческите структури. Това е въпрос, О, един общ друг въпрос беше въпроса за външния одит. Това беше проблем за агенциите. И на последно място искам да споделя, да, да споделя въпроса за споделените услуги. Много от агенциите използваха тази възможност. Това беше добра възможност и мисля, че е нещо, което трябва да поощрим и в бъдещето. По отношение на хоризонталните въпроси, това беше до момента моето изказване. Може би в последствие бих задал някои конкретни въпроси към отделните агенции. Значи намалението на персонала – преразпределението на персонала. Знаят, че тези въпроси са важни за агенциите и те ги безпокоят. Споделянето на услугите. Знам, че тук агенциите се възползват от споделените услуги, но би трябвало да се поощрят по-конкретни планове в бъдеще. Резултатите, това е друг въпрос. Нашата комисия много се концентрира именно върху бюджет, базиран на резултатите. А, интересуваме какво смятат агенциите да направят и по този въпрос, ориентиране към резултатите. Освен това, интересуваме и въпроса за външния одит. Дали това е истински въпрос, дали това наистина струва повече средства да се използват външни аудиторски фирми, отколкото предишната система. Освен това, ме интересува и въпроса за седалищата и споразуменията за седалищата. И последният ми въпрос, общ към агенциите, е въпроса за комуникацията. Ние знаем, че много агенции вършат чудесна работа и предоставят великолепни услуги за гражданите, но малко се чува за това. Може би е, е хубаво да се помисли за комуникационна стратегия за агенциите. И ме интересува, кои от агенциите са помислили за една такава стратегия. Не е важно да имаме такава стратегия само на хартия, важно е тази стратегия, стратегия наистина да се прилага, за да се види, че Европейския съюз наистина дава добавена стойност за гражданите. С това искам да приключа своите размишление. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Искате ли да отговорите е, от името на мрежата агенции? Благодаря много. Благодаря за всички коментари. Високо ценим е, е, всичко, което беше казано. Записал съм си шест въпроса, на които трябва да отговоря. Що се отнася до намаляването на броя на служителите. Предоставили сме информация. Има причини за мерките, които са били взети. Е, питате какво е въздействието. Това, което можем да кажем е следното. Може да се запише в един документ, че 10% намаление на персонала не се отразява на изпълнението на задълженията на дадена агенция. Обаче, ако не се промени, ако не се променят конкретните задачи, ако не се промени регламента за функционирането и задълженията на тази агенция, такова едно твърдение би било просто хубави пожелания без никакво основание, дори 5% се отразяват зле, има места, на които се работи с отрицателни приоритети, регламентите не са променили, очакванията от, агенцията, от агенциите не са се променили, с по-малко служители няма как те да се изпълняват задачите на същото равнище. Също времено правим всичко възможно да се увеличи ефективността допълнително. В стратегията, която приехме за агенциите, споменахме, че това е един от първите приоритети. И имаме работна група, която изследва нови възможности за работа. И така правим много в момента. Обменяме информация с комисията. И в доклада разполагате с няколко примера за това но искаме да изследваме допълнителни възможности. И на срещата през февруари агенцията ще получи допълнителна Агенциите, извинете, ще получат допълнителна информация от работната група, която работи в тази област и ще вземат решение за начина по който да продължат напред. Що се отнася до ефективността на работата и до изпълнението на задълженията имаме конкретни а, системи за наблюдение на изпълнението на задълженията и предоставяме годишна информация за постигнатите резултати и за въздействието на работата на агенциите, доколкото то е възможно да се измери. Предлагаме своята, своята експертна помощ за сътрудничество с комисията има две различни неща. От една страна има промяна в обема на работата за някои агенции, където се изисква те да покриват повече работа. Има и конкретни изисквания за ефективност. Има примери, в които по-рано нещата са работили по-добре, въведени са мерки, но те са довели до по-ниска ефективност. А, и загубите могат да се изчислят понякога на стойности близки до половин милион, а пък, да кажем, в Сметната палата установяваме, че въпреки, че са введени мерки с цел да постигне на ефективност, а, реално такава ефективност, по-скоро те са били контрапродуктивни. А, политическото обсъждане засяга държавите членки. Държавите трябва да се договорят помежду си, така че има решения, които могат да бъдат взети само от тях – е, в различните страни има различни мерки. По комуникацията. Имаме стратегия за комуникация, но не забравяйте, че Европейския съюз е твърде голям. Имаме 42 е, агенции. По някой път има агенции, в които има само 16 служители. Очаква се техния а, е, щатен а, план да бъде намален с 10% и да се стигне до ситуация, в която в момента, в който те вече не разполагат с хора с достатъчно ем, езици, т.е. нямат хора, които да говорят, ем, нямат покритие на всички езици на Европейския съюз. Е, и трябва да има предвид, в крайна сметка, че комуникациите е, изискват своите ресурси и струват своята цена. Благодаря. Може би би било разумно да се говори, да, да дадем думата на Еолиза, Европейската агенция за оперативно управление на шекоморомащабни информационни системи и на ЕИТ, Европейски институт за инова... иновации и технологии, а, за да разберем е, какво е ситуацията при тях. Аз зная, че те са тук сред нас, но не ги виждам. E Благодаря много, че от името на Европейския институт за технологии ми давате възможност да отговоря на доклада на Сметната палата, както и на въпроси, които бяха повдигнати и да ви предоставя допълнителна информация за постигнатия напредък. Първо трябва да се подчертая, че тази година Европейския институт за технологии получи становище за приложението на бюджета за 2014 година, в което няма никакви резерви, което подчертава положителната тенденция. Успяли сме да се справили, справим с някои недостатъци, които съществуваха в миналото и това беше подчертано и от Европейския парламент и от Сметната палата. През последните месеци и миналата година работихме по по-голямата част от тези препоръки И е, работихме не само по установеното от Сметната палата и от парламента, но и от вътрешните одити на комисията и от работата на нашия вътрешен аудитор. Така че положихме доста работа, доста труд и я постигнахме много. Има е, въпроси свързани с допълнителното финансиране на общностите за иновация и познания и научни изследвания. А, да, действително има средства, които идват от Института за технологии, идват и средства от други източници а, и а, проверката може да се направи едва след като приключи грантовия цикъл и тогава може да се да се провери дали е спазен тавана. Какъв е тавана? Максимум 20% от финансирането може да дойде от Европейския институт за технологии, останалите средства трябва да дойдат от други източници. Това въжи поне за периода 2010-2014 година. Вече са приключили е, тези грантове. 16% от финансирането идва за климата 19% за енергетиката и 21% за дигиталните проекти идват от Европейския институт за технологии, т.е. общо сме под 20%, което е нашия таван бяха направени и е, някои, бяха установени някои елементи, които могат да бъдат подобрени. И във връзка с това сме коригирали насоките си за работа. Ще продължим да следим препоръките. В един случай има увеличение над 25%. В друг случай а, е, има проблем с а, е, сроковете. Това са а, е, двете неизрядности, които са установени. Всичко останало върви добре. Благодаря. А сега искам да дам думата на директора на Еолиза. Uh, Благодаря, госпожа председател. Благодаря за възможността да се спре на специалните наблюдения, свързани с Юлиса така както беше представено от докладчика. Що се отнася до въпроса за отчетите за 2014, бих искал най-напред да кажа, че има повторение на същото наблюдение, направено от палатата за 2013. Надяваме се, че това ще отпадне за следващата отчетна година 2015 тъй като има намаляване на активите, за които става дума когато бяха прехвърлени тези средства от комисията, те бяха 6,6 милиона, докато в края на 2014 намаля до 2,2 милиона и се надяваме да спадне 0,2 милиона. Това се дължи на амортизацията. Става дума също за активи, които са прехвърлени от комисията към агенцията в момента, когато агенцията получи своята самостоятелност края на май 2013. Това е свързано с факта, че прехвърлените активи, свързани с информационните системи, за които отговаря агенцията, съставляват почти изцяло оборудване, материални активи, но стоеността на системите като такива не беше все още прехвърлена. Прехвърлените активи от комисията отразява реалната ситуация в съответствие с правилата за вътрешни отчети, прилагани от комисията към момента, когато е направен превода на активите и е, комисията нямаше как е, да е, въведе корекции, като имам предвид препоръките на палатата, агенцията въведе една много детайлна политика за управление на активите, която дава възможност да се разграничават точно материалните и нематериални активи. И това се вижда вече в отчетите за 2014-2015 година. В този смисъл считам, че агенцията е предприела всички необходими агенции, които са в нейния контрол, за да коригира ситуацията. Благодаря. А сега докладчика ще зададе въпроси към комисията. Благодаря. Благодаря, че дадохте възможност на двете агенции да дадат пояснения по поставените въпроси. На... Няма да поставям допълнителни въпроси на ЕИТ и на ЮЛИСА, но може би към някои други агенции. Първо, за Агенцията за основните права. Ние имахме разговори с тях вчера. Единият от въпросите, поставени от е, палатата, е, че агенцията не изпълнява някои от е, регламентите за персонала и е, ще, че трябва да се въведат корекции. Може би можете да ни дадете актуална информация какво е свършено от агенцията по въпроса. Другото е за ЕАСО, Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. През 2012 година палатата поставя въпроса за процедурите за набиране персонал. През 2014 палатата казва, че все още има някои оставащи неразрешени проблеми. Може би ЕАСО биха могли да ни дадат допълнителна информация за това какво е направено за коригиране на ситуацията. Другият въпрос е за Европейската агенция за ценни книжа и пазари, за кредитните агенции и за разчетите, които са били направени за 2014 година, които не а, отчитат реалните разходи. Може би ще коментирате това. Другия ми въпрос е към Агенцията по околната среда изглежда от доклада на палатата, че агенцията е коригирала организационната си структура и има някои излишни работни места. Може би там може да кажете какъв всъщност имаше някои допълнителни ограничения на състава на агенцията. Другият ми въпрос е свързан с Frontex и споразумението за седалището. Аз съм ги посетил лично и знам, че имат проблем с включването на споразумение с полските власти. Може би актуална информация би могла да ни бъде от полза. Другия ми въпрос е за Eurofound. Това нарочно е въпрос, който оставих за най-накрая. Зная от Сметната паланта, че имате положителен опит по намаляването на планираните прехвърляния на средства което може да е полезно и за другите агенции. Бихте ли ни казали по какъв начин сте се умели да намалите тези прехвърлени средства, които са планирани предварително? Благодаря ви. Виждам, че няма никой, е, че няма представител от Генералната дирекция на комисията. Кой иска обаче да вземе думата? От комисията. В противен случай всяка агенция би трябвало да вземе отношение. Моля, за... моля имате думата, само се представете. Uh, thank you, Ms. Uh, Ms. Chairman. My name is Rein van der Zee. I... Благодаря. Аз съм от е, службата по вътрешен аудит. Мога да отговоря на някои от въпросите, но тъй като а, идеята беше да се даде думата на агенциите, затова моите колеги не са тук. А вие, както разбирам, не желаете да отговорите, но имаше въпроси към комисията. Е, моят въпрос е кой иска да отговори. Или кой може да отговори. Je transmettrai les questions qui ont été posées. Ще предам въпросите, които бяха зададени, ще получите отговор в писмен вид. Защото нито господин Манфред Краф, ни, Краф нито моя родител на отдел можа, имаше възможно, имаха възможност да дойдат днес. Извинявам се. Добре, тогава ще получим писмени отговори. Добре, а сега господин Штиховски има думата. Благодаря, госпожо председател. При следващото заседание би било хубаво, ако Дерек говори първи. Аз бях подготвила една голяма реча. сега мога да, да я забравя, така да се каже. Няма смисъл от нея. Но искам да се спря на нещо а именно следното. Благодаря на агенциите, защото виждаме напредък при тях, но съм критичен. Критичен съм по отношение на някои агенции, при които бюджетът беше увеличен. И искаме да видим резултати. Сега за е, агенцията за комуникационната стратегия – Искаме да видим, искаме да чуем примери, защо някои агенции не отбелязват пробив при комуникацията. Например, при агенцията ФРА. Знаем, че има подобрения, знаем, че има подобрения и при други агенции, но искаме примери. Аз съм посетил повечето от агенциите. Продължавам с тези посещения и искам да попитам директорите. И, и, и съм поставил въпроси, конкретни въпроси на директорите, но не съм получил до момента конкретни отговори. А сега искам да запитам нещо агенцията за основните права агенцията ФРА. Аз съм бил на няколко посещения в тази агенция и съм бил изненадан, че докладчицата Моника Маковей е дала становище с резерви. Доколкото знам, някои от препоръките са приложени и се радвам, че Агенцията за основните права можа да отговори на някои от въпросите и то задоволително. Аз винаги малко съм изненадан, когато чета сивитата на хората от агенциите и когато видя публикуваните автобиографии, смятам, че те имат нужда от допълнителен персонал. На английски допълнителен въпрос. Какви са последващите контроли, предвидени от Сметната палата за Агенцията за Европейски институт за иновации и технологии и за Агенцията е, ЕОЛИЗА? Освен това, какви са действията, които са планирани за увеличаване на прозрачността и за избягване на конфликт на интереси. И специално за Еолиза искам да попитам как изглежда планът за управление за 2015-2016 година. Аз са малко резервиран по отношение на вашите бъдещи планове. На следващо място. Какви са перспективите за развитието на разходите на Шенгенската информационна система? Системата ВИС и Евродак. За тези две системи също искам да попитам какви са разходите. Последният ми въпрос е какви са действията, които се планират за увеличаване на прозрачността и за предотвратяване на конфликт на интереси, при, специално при агенцията Еолиза. Добре, нека тогава започнем с мрежата агенции и след това съответните агенции, които бяха споменати. А това бяха отделни въпроси за агенциите. Аз мога да отговоря от името на Еврофонд. Ние имаме добра система за комуникация с Сметната палата. Ние винаги осведомяваме Сметната палата какви са нашите планове за разходване на средства. И когато знаем, че ще има прехвърляне на средства, ние го казваме. Това олеснява Сметната палата да контролира нашите финансови дейности и това допринася за прозрачността. Имаме прогноза за годината и по тази прогноза може да се следи как се справяме. В хода на годината ние правим някои адаптации, които естествено са необходими. Ние споделяме информацията с мрежата от агенции но не зная дали тези са практиките, които се прилагат от другите агенции. Важното тук е Сметната палата да, да прави разлика между проблематичните и непроблематичните прехвърляния на средства от предходни години. Благодаря, казва прека председателката. Сега други, още три агенции трябва да отговорят. Е Олиза и е, Олиза има думата. Uh, Благодаря, uh, госпожо председател. Нека първо да подчертая, че агенцията има дългосрочна стратегия за управление, е прията от управленския съвет. Агенцията е в процеса на финализиране на своята многогодишна финансова програма, която трябва да се приема през март. И освен това, е, тя публикува изключително прозрачно цялата документация и е документацията, с която разполагате, е, очертава много ясно оперативните въпроси в агенцията и нейното бъдеще, що се отнася до разходите, които в бъдеще могат да не бъдат отразени в четоводните отчети на агенцията всички системи, които бяха приложени там, бяха разработени първоначално от Европейската комисия. И а, докладчикът а, прави коментар за счетоводните правила, които са приети от Европейската комисия по това време и те не са изисквали постоянните развития да бъдат записвани като активи, а по-скоро като разходи. Така че ние спазваме правилата в тези системи. Агенцията е напреднала значително в сравнение с предходната процедура по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета. Уебсайта на агенцията предоставя подробна информация във връзка с агентите за липса на конфликт на интереси на изпълнителния директор, на председателя на управителния съвет и на членовете на управителния съвет – на вебсайта са представени и мерките, включително плана за действие за приложение на стратегията, както и органиграмата, която е изрично бе споменато по-рано, че не се вижда на уебсайта на агенцията. Така че, що се отнася до прозрачността, сме направили много. Ако имате допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговорим. You, за Агенцията за основните права. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, че имаме възможност да обясним някои от повдигнатите от вас въпроси. Както каза господин Галея, 19 агенции е, имат системен проблем за приложението от май 2004 година на новия регламент за служителите. Нашият отговор на Сметната палата за това какво сме направили е, че вече сме спазили препоръките на Сметната палата 45 000 евро за общо 10 години. Така че сме отговорили на въпросите. Още нещо за прехвърлянията към следващ период. Това беше въпрос, който беше повдигнат миналата година. Мисля, че добре си сътрудничихме. Сметната палата прави гъвкавост за прехвърлянията и така имаме необходимата, необходимия марш, за да оперираме, вземайки предвид реалността на проектите. Благодаря. Ще отговоря накратко за, на трите въпроса за Европейски институт за технологиите. Е, за е, прозрачността, за конфликт на интересите и за комуникацията с е, гражданите. По първия въпрос а, за наблюдението а, предоставяме достатъчно информация на а, Сметната палата, а, която да покаже, че общностите за иновации и познания са спазили изискването финансирането да е под таван от 20%. Разглеждаме информационните и, а, общности а, и пред, работим за конфликта за интереси в тези общности за познания и иновации а, говорихме и за а, а, управителния съвет. Миналия юни въведохме нов а, кодекс на поведение, който включва и декларациите за конфликта за интереси и а, нашата оценка, свързана с бизнес плановете и финансирането на общностите за иновации и познание. И на трето място конфликта на интереси във връзка с служителите на самия институт. Имаме ясна политика в тази област, която се прилага и сме направили много да засилим мерките за контрол. След това, що се отнася до прозрачността в по-широк план, и до усилията за комуникация. Ние като Еолиза сме за... включили всичко на вебсайта. Декларациите за липса на конфликт на интереси, решенията на управителния съвет, годишната работна програма и други важни документи на института. Увеличихме използването на социални мрежи и много повече хора ни следват по социалните мрежи и по вебсайта. Увеличихме и а, усилията за а, а, представяне на информация в държавите членки чрез центрове за иновация и чрез насърчаване на общностите и на центровете за иновация в държавите членки да поддържат, да, да провеждат по-активна информационна кампания. Работим с медиите, работим и с специални дни за увеличаване на информираността, нещо, което направихме в Словакия наскоро, за да се насърчи познаването ми разшири познаването на Европейски институт за технологии. Госпожа Аяла Сендер има дума. Sí, gracias, Sí, yo quería, eh... Благодаря, госпожо председател. Исках да направя няколко коментара във връзка с казаното от Сметната палата. Нещо, което като цяло ме безпокои. Става дума за следно приложението на финансовия регламент. Той 50 хиляди евро са били са необходими за служителите над нивата предвидени в финансовия регламент. Какво може да се направи тук? Трябва ли да се промени финансовия регламент? Господин Фавон спомена, че това се е случвало и по-рано. Искам да попитам какво да правим, да чакаме да се приеме нов финансов регламент, преди това да се коригира. Можете ли да ни дадете малко повече информация по този въпрос? Започваме работата си по темата. Искам да разбера по какъв начин можем да сме сигурни, че целият бюджет се прилага по коректен начин. Бюджетът от една страна се разпределя многогодишно, от друга страна, а когато говорим за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, процедурата е ежегодна. Как се съвместяват тези две системи? Има области, в които нещата могат да се подобре, опростят. И Сметната палата повдига въпроси, свързани с годишната система, с системата на годишно отчитане. Може да се окаже, че някои от проблемите, които възникват, не са свързани е, с проблеми в четоводството, а с е, липса на възможности за достатъчно добро съвместяване е, на многогодишното бюджетиране и годишното отчитане. Много от проблемите, опасявам се, възникват точно по тази причина. Намалява се броя на служителите. Тогава е добре да се зададе следния въпрос на комисията. Агентите обясниха по какъв начин това засяга тяхната дейност. Комисията сега трябва да обясни, при положение, че са били намалени служителите и има затруднения, какво може да се направи, за да се подобри дейността на агенциите. Друг важен въпрос е Възможно ли е да се сътрудничи по по-конкретен начин между агенциите? Да има по-добри връзки между различните агенции, особено там, където има известно препокриване, за да се работи по-ефективно. Освен това, колко струва факта, че не се взема предвид че не се признават агенциите от всички държави членки, в които те са разположени. Има някои случаи с проблеми в определени държави. Uh, um, Ако правилно съм разбрал хоризонталните въпроси, които бяха поставени, ще започна с последния въпрос за разходите, свързани с това да нямаме споразумения за седалищата на агенциите. Считам, че това засяга сега само три държави членки – Франция, Германия и Полша. Ние имаме канали, които ползваме за разрешаване на ситуацията. Всъщност, нямаше конкретен проблем. Имаше на времето обмен с ирландското правителство, след това се формализира споразумението, обсъдихме детайлите, но не са настъпили промени преди или това. Това може да е по-различно от, за новите агенции, но те могат да отговорят сами за себе си. Втория въпрос е необходимостта от сътрудничество по въпроса за споделянето на услуги и ресурси. Ние вече го правим, имаме доста примери. Не може да се приложи във всички случаи, тъй като съществува риск да се стигне до намаляване на ефикасността. Затова трябва да се прецени в кои области, в какви рамки може да се случи това. Ние сме независими органи, затова не можем изцяло да споделяме структури, имаме определени ограничения. И това не може да се сравнява с споделянето на услуги в една голяма институция, като Европейската комисия или Европейския парламент, например. Бихте ли ни дали по-широк представа кои са агенциите, които имат споразумения за техните седалища, решен ли е проблема, някакъв обзор на ситуацията. Има две агенции във Франция, в Германия, ЯСО и в Польша Фронтекс. директора на Frontex би ли желал да отговори? Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за поканата. Ще отговоря на въпроса на английски. Относно споразумението за седалището на Frontex, ние водим преговори през последните 10 години, когато бях назначен през януари миналата година преди една година точно, исках да се подновят преговорите. Проведохме през май 2015 година едно заседание. Това беше добра новина, но лошата новина е, че тогава все още обсъждахме протоколите на заседанието. Както знаете, имаше избори в Полша, всичко беше суспендирано за известно време, това е разбираемо. И наскоро предложих провеждането на среща с държавния секретар Шимански, който отговаря по въпросите на Европейския съюз. Той прие да проведе среща с мен и с делегация на Фронтекс. Миналата седмица можах да се срещна с държавния секретар Жимански и той искаше да разбере какви са притесненията, какво е актуалното състояние, какви са вижданията на агенцията, какви са потребностите от сключване на споразумение за седалището. Аз казах, че според мен има три или четири основни области, първата от която е свързана с училищата. И това е изключително важно, ако Frontex или бъдещата агенция за гранична охрана иска да привлече а, персонал. Трябва да имаме европейско или акредитирано училище. Това е първа, първият въпрос, по който трябва да преговаряме с полското правителство. Въпреки това, през изминалия месец агенцията, агенцията предприе допълнителни стъпки за разрешаване на проблема. Проведох контакти с някои е, чуждестранни училища в Полша, френското, германското, британското и американското училища. На този етап е, германското училище каза, по правни е, причини не може да бъде акредитирано и да подкрепи Фронтекс в тази политика. Френското училище каза, че в правно отношение може и да е възможно и проявява интерес. Въпреки това, най-добре би било да имаме добро сътрудничество с полското правителство. Втората област, където виждаме необходимост от споразумение за седалището, се отнася до въпроса за имунитетите. Знае, че на теория протоколът, подписан през 1965 година, се прилага на теория но трябва да сме прагматици и да видим по какъв начин този протокол, който е подписан преди 50 години, на практика може да бъде приложен в Полша към персонала на Фронтекс. И особено ме вълнува въпроса за имунитета от наказателна отговорност, който да обхваща дейността на директора и заместник директора на Фронтекс, но и да други хора от персонала. На трето място въпроса за сигурността. В Европейския съюз а, и нарастващата роля на Frontex е необходимо да имаме ясни правила, които да се прилагат а, за сигурността на сградите. Сътрудничеството с полската полиция е много добро. Имахме някои дребни инциденти, които доказаха, че полската полиция има желанието да защити нашите офиси, но все пак би било добре това да се заложи в споразумението за седалището. И на последно място, но не е по значение, това е в интерес на накоплаците на Европейския съюз. Фронтекс не получава финансова подкрепа от полското правителство, което означава, че ние трябва да плащаме за сградата, която наемаме. Това е актуалното състояние. Държавният секретар Жимански каза, че очаква писмо от мен, за да бъдат обобщени гледните точки на Фронтекс. Той събира също и мненията на съответните министерства, които отговарят по повдигнатите въпроси в Польша. През едните седмици предстоят нови разговори по въпроса. Благодаря ви. Тоест, имате доста работа по този въпрос. Това е особено важно, че сега имате засилена роля по отношение на беженците. Давам думата на ЕСМА. Ние сме със седалище в Париж. След пет години разговори от нашето създаване мога да кажа, че на 31 декември сключихме споразумение с френското правителство на работно равнище по споразумението за седалището. Сега трябва да се премине към подписването и одобрение от парламента, но се радваме, че най-сетне имаме такова споразумение, както вероятно и е останалите агенции във Франция постигнат е значителен напредък това отношение във Франция през последната година. Докато имам на думата, може ли да отговаря на въпросите на господин Боган за ЕСМА, за таксите, които събираме. 25% от бюджета ни са от такси за агенции, като търговски репозитари, кредитни агенции и ние правим разчети в началото на годината, каква вероятно е работата, която можем да свършим и какви разходи ще имаме в съответната област. След това, в края на годината, трябва да видим дали има значително разминаване между нашите разчети и действителните разходи. Ние започнахме през 2013 година проект, който задейства през 2014 за система, която се базира изцяло на разходите и през 2015 за първ път ще можем в края на годината на 2015 да видим дали това, което сме направили като разчети в началото на 2015 отговаря на действителните ни разходи, свързани с надзорните ни функции. Виждаме, че разликата е минимална 2-3% относно таксите, които събираме. Така че речетите, които правим на базата на законодателството, се оказаха адекватни и ние ще продължим в края на годината да проверяваме дали тези разчети отговарят на реалните разходи. Благодаря ви. Благодаря. колегата от Агенцията по околната среда. Благодаря. Искам да се спра на въпроса за седалищата. Искам да кажа, че, не, че ако имате споразумение, това означава, че са решени всичките ви проблеми. Има няколко споразумения, които вече са остарели с едно-две десетилетия и очевидно не са добре функциониращи, не обхващат всички проблеми. И в момента аз имам сериозен проблем с датските власти относно правата на нашия персонал да ползват образователната, здравната система, дори при закупуването на мобилен телефон, без да се преминава към измами. Искам да отговоря на въпроса на господин Вон Боган за персонала, равнището на персонала и съкръщенията. Ние все още не сме използвали е, системата е, за освобождаващите се работни места, за да намалим е, числения си състав. Ние сме очертали какви са приоритетите в многогодишните ни програми и сме ги адаптирали към прогнозите за необходимия персонал, които се правят за период от 5 години. Ние сме над 5% съкръщение на персонала в момента. Заедно с управедния съвет, с парламента и съвета бяха ограничени някои наши дейности, така наречения Eye on Earth. Това е световна система за наблюдение, както и в някои други области. Освен това, сме адаптирали международната ни дейност. Изготвили сме стратегически документ за това. Това беше одобрено от управителния съвет относно паневропейските и световни дейности. Същевременно трябва да кажем, че някои от основните проблеми на Агенцията по околната среда, като климатични промени, въпросите с ресурсите, получават особено внимание, тъй като те са в центъра на вниманието и на европейските институции. Но изграждането на капацитет за наблюдение на изпълнението на споразуменията показва, че ние сме водеща институция в света. Ние сме намалили тази дейност, обаче, тъй като ние сполагаме с нужните ресурси. Що се отнася до комуникацията, сме разработили стратегически документ. Възложили сме на външни изпълнители част от дейността. Също сме съкратили някои от дейностите, свързани с пропагандната ни дейност. Освен е, е, това сме ограничили използването на мрежата ни, за да се използва е, тя за целите на работата, която осъществяваме. Мисля, че сме се справили доста добре, но мисля, че вече сме изрязали пластините, ако мога така да се изразя, от нашата структура и ще трябва да преминем към рязане на мускул на тъкан в бъдеще. Парижкото споразумение се признава за най-доброто споразумение от десетилетия и това ще увеличи това, което се изисква от нас. Пакета за кръговата економика, която е много важна инициатива за Европа и не само въпрос на околната среда, ще има огромен ефект върху европейската економика при изпълнението. Също ще има по-високи изисквания към нас това отношение. По отношение на комуникациите, ние извършваме доста дейност, но трябваше да намалим дейността ни в тази област, веднага след като го направите, се настоява да имаме повече а, комуникация, тъй като се занимаваме с важни въпроси и трябва да се намери нужния баланс. На последно място работиме с а, 20 командировани национални служители, намалили сме бройката по бюджетни съображения. Ясно е, че в държавите членки също се налагат съкръщения в персонала на агенциите за околната среда. Затова става все по-трудно и за нас да привлечем висококачествени командировани експерти, тъй като и държавите членки са подложени на ограничения и ние биха искали изтичане на най-добрия персонал. Ще работим в тясно сътрудничество с комисията, с съвета, с Европейския парламент, с нашия управителен съвет, за да можем да гарантираме подкрепа за основните политики на Европейския съюз в сферата на дейност на агенцията, но ние вече сме достигнали до предела на това, което можем да съкратим. Това проистича също от пакета за климата, както и този за, цифровата, за кръговата економика извинете, в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Все още имаме колеги, които искат да се изкажат. Колегата Али е следващият оратор, след което трябва да побързаме. Колегата Али. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господин Вон. Най-напред благодаря на докладчика и на агенциите за извършената работа, за а, от, отговорите на въпросите. Мисля, че те се отнасяха много сериозно към задачата и техните отговори отразяват вярно от ситуацията, в която се намират през 2014 година. Аз се интересувам как повечето от работата на повечето от агенциите отразяват бюджета, ориентиран към резултатите. В този смисъл искам да направя разлика между агенцията е, Европейски институт за иновации и технологии, е, освобождаването от отговорност бе е, отложено миналата година. Тази година обаче има напредък. Освен това, според мен, много от нещата се изясниха в отговорите на агенциите, които не бяха ясни пред, преди. Едно общо наблюдение искам да споделя. Е, трябва общ и нов подход към бюджет ориентиран към резултатите, би било хубаво този подход да се приложи от повечето агенции, но въпросът е как този подход се отразява в работата на Сметната палата. Въпрос 13. Ме интересува какъв е, как, какви са правилата, за предотвратяване на конфликт на интереси и увеличаване на прозрачността. Този въпрос е свързан с член 16 от правилата за служителите. Някои от агенциите не отговориха на този въпрос. Интересуваме тези агенции какво е тяхното становище и как смятат да как смятат да прилагат те тези разпоредби в бъдеще, например агенциите ФРА, ЕАСО и ЕЙТ. Освен това, въпросът за прозрачността за разходване на средствата е важно. Въпрос 11. Публикуването на декларациите за конфликт на интереси е- е- е- и ЕАЗО, и и ЕА казаха, че няма официални публикации на техните е, интернетни страници, защото всеки член на борда има право да вземе решение дали да публикува декларацията си или не. Интересуваме аргумента за това обяснение. Освен това, мисля, че може да направим общото заключение, че има напредък в сравнение с миналата година. Движим се в правилната посока. Агенциите се справят по-добре и имаме една по-добра структура за прилагането на европейските политики. Благодаря. Благодаря. Сега искам да помоля господин Паст, Палстър да зададе своя въпрос. Аз не съм докладчик в Сянка. Но искам да прочета въпрос от колега към а, Frontex и след това ще, ще задам а, два въпроса от свое собствено име. директорът на Frontex беше много ясен. Той показа как економиите повлияват работата в агенцията и това влияние не е непременно това не е непременно добро влияние. Той съвсем ясно обясни проблемите. На второ място, към ЕФСА. Имаме отговори. Имаме отговори е, на страници, на, на, на около 1100 страници се простират отговорите но интересуват ме въпросите свързани с околната среда и аз мятам, че тази агенция може да работи по-добре. На страница 208 има отговор на въпрос 2. Текстът, който се чете там, е всъщност копие от един отговор даден на е, е, отговор на страница 270, отговор от Агенцията за лекарствата. На английски отговорът е, е на всеки три години се предприемат тези видове процедури. А, това е много странно според мен. Аз наистина видях, че това е копие на един текст на, от една страница на, друг, на друга страница. Това е малко цинично. Сега, от мое име искам да задам следните въпроси. Казва се в доклада на Сметната палата, че Разходите трябва да бъдат повишени и трябва да бъдат за Фронтекс намерени альтернативни механизми за финансиране. Господин Вон каза, че сложността и администрацията администрацията нарастват и сметната палата не може винаги да направи добро заключение за законността и редовността на транзакциите. И имам въпрос към Frontex. Имаме все повече транзакции, финансови транзакции от Frontex и към Frontex. Имаме все повече задачи, които Frontex трябва да изпълнява. Затова и моят въпрос е дали Frontex смята да преработи своите, своите механизми и своите структури на функциониране. Господин Шмидт има думата. Госпожа Шмидт. Благодаря. От отговорите на въпросите разбрах следното. Обръщам се към Евро, към Агенцията за основните права. Разбирам, че при тази агенция няма финансови проблеми, но имам друга информация. Знае, че тази агенция, седалището е в Австрия. Знае обаче, че има процеси срещу, от служители към агенцията. Тези процеси се печелят от служителите. Трябва да се плащат до 200 000 евро на служителите, защото те подвеждат агенцията под отговорност. Искам да зная какво е положението наистина. Дали това е вярно, дали, защото става дума в крайна сметка за парината на коплаците. Как ще обясни агенцията, че, има, че непрекъснато има опреци към нея за това, че тя не се отнася добре към своите служители? Аз също исках да задам въпрос, казва председателката. Имам въпрос към мрежата на агенциите. Доколкото разбирам, вие покривате всички агенции, включително и тези, за които ние отговаряме в областта именно на безопасността и сигурността. В началото на вашите бележки се каза, вие говорихте за службата за хармонизация на във вътрешния пазар. И аз не разбрах дали е, Охим е, може да се получи от вас. Те са половин милиард, те имат половин милиард бюджет, т.е. те са една от най-добре снабдените агенции. И аз се питам какви какви примери, така да се каже, очаквате от Охим? Сега, одитите са, струват много. И какви са разходите за тези одити? Ясно ми е, че има разходи, а пък се аудитират не много големи бюджети. Може би става дума за половин милион евро, но все пак бих искала да знам конкретната сума. Сега ще дам думата на представителите на агенциите. Моля, отговорете на въпросите, зададени ви от колегите. Благодаря. Най-напред ролята на Охим. Ние ние имаме една тройка, в нея влиза Охим и от тях ние може да се получим, според мен. Не става дума за ресурси, но те са част от мрежата и те ще са следващият координатор. Те са член на ротиращата тройка. Сега на някой от хоризонталните въпроси. Имаме доклади за дейностите и тези доклади се разпращат към съответните комисии в парламента. Имаме съответните показатели за измерване на резултатите – и там са в тези доклади са отразени всички факти и цифри. Включително е, правим и препратки към документите на, на парламента. Сега за кулинг аз не разбрах много въпроса. Е, става дума за правилника за служителите и политиката за прозрачност и конфликт на интереси. Ние имаме такива стратегии и те се прилагат. Доклад по този въпрос ще излезе много скоро. Сега, за непубликуваните си вита. Ние не може да накараме членове на борт, който представлява държава членка, да публикува каквото и да било на страницата в интернет. Ние ги молим, но в крайна сметка нямаме правила и няма правно обвързване, нямаме правни инструменти, с които да ги накараме те да публикуват своето CV. Те не са наши членове. Сега за грешките, а сега за отговорите. А, това беше много голям документ, който събрахме. И много е възможно ние да сме направили грешка, т.е. да сме копирали един и същи отговор от името на две агенции – много съжалявам, ако това се е получило. Би било хубаво, ако в бъдеще директно се отправят въпроси към агенциите и информацията, която се иска, е по-конкретна. Председателката благодаря. Аз съм си отбелязала. Фронтекс, Азо, EULISA, Агенцията за основните права. Всички тези агенции искат да вземат думата. Добре. Нека започнем с Агенцията за основните права. Благодаря много. Що се отнася до въпроса зададен за така наречения cooling off. Имаме политика, за служителите. Имаме политика за конфликтите на интереси, прията през 2013 година. Имаме специални правила за научните комисии, за правителния съвет. През 2013 година сме дали първоначален отговор, през 2014 сме дали краен отговор по този въпрос, така че мога да ви предоставя цялата информация и е, ще видите, че политиката е на лице. Това е включено в отговор на въпрос 13. Що се отнася до въпроса на е, колегата Шмидт, на господин Шмидт, на госпожа Шмидт, извинете. През 2013 година имаше случай на набиране на кандидат, което бе неуспешно. Проблемът е разрешен. След това договори с постоянен срок. Отново ще следваме член 266 от договора и решението на съда, което бе произнесено в този случай. На първа инстанция агенцията спечели делото. Друг неуспешен кандидат се оплакал на съда и миналата година съдът отказа да разгледа а, делото и заяви, че агенцията е имала основание да отхвърли този кандидат. Така че това решение вече е решено. След това, а, един от служителите се беше оплакал от расизъм, проявен спрямо него, от висшестоящ. Случаят е разгледан на 8 октомври 2015 година решението заявява, че външното проучване установява, че това е било невярно твърдение с характер на клевета. И освен това, единственото оплакване е, че правил, правото да бъде изслушан повдигнатият повдигналият обвинението не е било е, спазено достатъчно добре, така че прилагаме мерки да се коригира това за евентуални бъдещи случаи. Давам думата на представителите на Frontex. Е, Благодаря, госпожо председател. Имаше два въпроса за Frontex. Първо по е, периода на така наречения cooling off не сме въвели политика, що се отнася до делегираните национални експерти. Периодът е 6 години. Що се отнася до правилата сега в Frontex. Друг важен въпрос е свързан с съответствието с а, до, това доколко е подходящо да се използват грантове като финансов инструмент. А, нашата агенция Frontex смятат, че грантовете не са, може би, най-подходящият и най-лесен за използване финансов инструмент, но по-настоящем ни се налага да ги използваме, защото така се предвижда в регламента. По-настоящем се обсъжда регламент, изготвен от комисията и предстоят обсъждания в Европейския парламент по темата, така че е, това може би ще стане тази година, така че може да се обсъди този въпрос. Но по-настоящем практиката е такава, че правим всичко възможно да облегчим а, натоварването по управлението на тези грантове защото те се управляват изключително сложно, отнема много административен капацитет. Работим с държавите членки, използваме техническото оборудване и е, гранична охрана на държавите членки. За това си сътрудничим и с управлението с тях. Освен това, въведохме е, е, една фиксирана сума на единица – защото иначе ще е много трудно да се управлява възстановяването на средствата. 10% от стоеността на грантовете се обработва възоснова на тази фиксирана сума. Това означава, че управляваме а, счетоводството на 90% от стоеността. Това е, е максимал, е, минималното, което се допуска от управителния съвет в момента. Доведохме политика на е, контрол и ексанта и експост. И проверяваме 10% от стоеността на грантовете или 10% от броя грантове, дадени на всяка държава членка. Това е ситуацията за управлението на грантовете в Frontex. Благодаря. Vielen Dank. Wem darf ich? Ja, bitte schön, Esma. Danke schön. Ich glaube, es war keine spezielle Frage mehr an Esma. Представителката на Esma. Не мисля, че имаше директен отговор, е, директен, въпрос към ЕСМА, за това преминаваме нататък. Еолиза. Еолиза, може би? Имате думата. Uh, you, was... Благодаря, госпожо председател. Имаше един въпрос зададен за, към Еолиза от господин Али. Ставаше дума за прозрачността. Искам да спомена вебсайта на агенцията, където има публикация на решението на управителния съвет. Има списък на всички участници в управителния съвет и техните декларации за липса на конфликт на интереси, включително и делега... тази на председателя на правителния съвет. Що се отнася до отделните а, биографии на членовете на съвета, присъединявам се към колегите от Еврофонд и, и съобщавам, че във връзка с регламента за правното основание няма механизъм, който да показва а, да допуска агенцията да прави такава публикация без съгласието, изричното съгласие на отделните членове на управителния съвет, така че по-настоящем нямаме механизъм, с който да направим това, но като цяло е максимално прозрачно. Господин Али, благодаря, госпожо председател. В такъв случай нека да задам следния въпрос кой трябва да се задейства, за да се променят правилата, защото не можем да приемем такъв отговор, че няма механизъм да се публикуват тези декларации за липса на конфликт на интереси. Всички публикуват такива декларации. От нас се изискват такива декларации, така че моят въпрос е ясно, че трябва да се променят правилата, кой трябва да инициира това може би е най-добре комисията да запише този въпрос и да отговори на, на въпроса в писмен вид. Преминаваме към следващата агенция ЕАСО. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че имаше два въпроса към нас. Първо, процедурите за наемане през 2012 година, преди 4 години. И вторият въпрос беше свързан с въпрос 16 а именно да се гарантира участието на гражданското общество в работата на ЕАЗО. Ще отговоря на двата въпроса. Първо, по процедурите за набиране на служители, мога да ви уверя, че положение е подобни на това, поради което бе направен коментара на Сметната палата за 2012 година не са възниквали през е, следващите 3 години. Сега вече са минали 4 години от 2012 година и е, бяхме въвед... бяха въведени е, конкретни е, въпроси. От 2012 година такива ситуации не е имало и е, през 2015 година се въведе една а, е, по-модернизирана политика за набиране, която взема предвид и тези коментари. А що се отнесе до разликата между критериите прилагани в различни процедури, отново това не се е случило от 2017 година до тук. И мога да ви уверя, че процедурите за наемане в е, ЕАЗО са солидни и прозрачни. Що се отнася до 16 е, въпрос за участието на гражданското общество в работата на ЕАЗО, нашият регламент показва, че е задължително всяка година да има консултативен форум, в който да участва гражданското общество. Провеждаме такъв е, форум, организираме го много внимателно, обикновенно. Това е в цикъл на планиране, точно преди да се подадат плановете за следващата работна година, за да можем да включим приноса на организациите в работата на ЕАЗО. Освен това имаме и три фокус групи за консултации по конкретни теми. И участват средно около 70, т.е. 70 или повече участници във всяка една от тези фокус групи. Освен това, практиката ни е годишния доклад за дейността и общия годишен доклад да се представят тук в Брюксел. Направихме го миналата година. Правим го и тази, ще го направим и тази година. И когато се представят резултатите на работата на Агенцията за обежище и миграция, има поне 100 участници всеки път и интересът е много голям и дебатът е изключително оживен. Тази година възнамеряваме да се увеличи работата по консултиране – и на тримесечна основа да се провеждат такива форуми, в които работим с организации на гражданското общество. Нещо, което показва, че Агенцията за обежище на Европейския съюз е изключително внимателно обръща внимание на предложенията на гражданското общество и на коментарите на гражданското общество. Благодаря. Охим има думата. You, Благодаря, госпожо председател. Да, действително, ние ще бъдем агенцията, която координира нещата. Не случайно Хуан ни спомена в уводните си коментари. Споменавате ни същевременно и като пример за съвместяване на ресурси и услуги. Нашата област е, на работа е свързана с интелектуалната собственост, нещо, което изисква съвместна работа с множество други агенции и действащи лица, включително и във връзка с обсерваторията за наблюдение на нарушенията на правата на интелектуална собственост. За да се избегне дублирането на работата и да работим по-ефективно, имаме споразумение за сътрудничество с няколко генерални дирекции в комисията, включително с генерална дирекция таксот за на дейността по приложението с ДЕВКО тъй като ние сме агенция, която управлява приложението на множество проекти, финансирани от Европейския съюз в трети страни, имаме програми като IP Key, работим с Русия, с страни от Азия, Наскоро подписахме споразумение с Европол за задълбочаване на съвместната работа за борба срещу нарушаване на правата на интелектуална собственост по интернет. Това просто е пример за това как си сътрудничим с други агенции. Иначе, що се отнася до а, средствата на агенцията, твърди се, че имаме излишък от половин милиард евро. А, това не е така. Защото има средства, които все още трябва да се изплатят. А, извинете. Има средства, които са постъпили, за регистрация на търговски марки, но тези търговски марки все още не са регистрирани, т.е. работата, за която вече е платено, предстои. 200 милиона съгласно нашия регламент трябва да се запазят – като резерв. И реално остава излишък от 180 милиона, който през следващите 5 години се предвижда да се намали до, до 10-20 милиона. Защо? защото основният регламент, управляващ нашата работа, беше изменен наскоро и едно от изискванията беше да се намали с 20% таксата, която налага ОХИМ. Тоест, от март тази година ще спаднат с 20% приходите ни и съответно ще се адаптират и разходите, така че да постигнем а, работа без оставащи излишък през следващите няколко години. Um Беше хубаво, че можахте да вземете думата, защото вие всъщност е единствената агентура, коя, агенция, която идва доброволно при нас. А сега Аяза има думата. From, from... Благодаря. Няколко думи за споразумението за седалищата. Нашето седалище е в Кьолн, Германия. Вече от 12 години сме там. Представили сме въпроса пред правителството на Германия, за сега без успех. Отговорът е в съответствие с протокола, че протоколът е достатъчен към настоящия момент. Забелязваме спешна нужда да се стигне до решение, да се започнат преговори предвид на задачите, които осъществяваме. Ние участваме в разследвания в цял свят, предоставяме информация, свързана с сигурността в зони на конфликта, така че нашата експозиция става все по-голяма. И има необходимост да се намерят канали за по-тясно взаимодействие с полицията и съдебните органи в Германия. Трябва също да се защитят нашите сгради, както и персонала ни. По тези съображения бихме приветствали всякаква подкрепа, която може да ни окаже вашата парламентарна комисия. Благодаря. Господин Воган, председателката ни трябва да напусне, така че аз ще продължа да председателствам заседанието. Мисля, че дискусията върви много добре бихме могли да преминем към заключителни изказвания. Първо давам думата на представителя на мрежата от агенции. Благодаря с ваше позволение. Искам да из... изясня един въпрос, който беше поставен относно това, как да се прилагат декларациите за конфликт на интереси на членовете на управителните съвети. На практика за нас това не представлява така иначе проблем. И накрая искам да благодаря на всички ви за подкрепата. Надяваме се, че писмената информация, която предоставихме, както и днешния обмен на мнения, ви дава достатъчна представа за със нещата, за да може да се премине към освобождаване от отговорност. Разбира се, ако има допълнителни въпроси, с удоволствие ще им отговорим. Не, ние сме тези, които създаваме агенциите. Това се прави с решение на институциите. Ние се опитваме да действаме по най-ефикасния начин. Пътната карта е много важна за оптимизиране на работата ни по редица въпроси. Много от нещата може би трябва да се преразгледат тогава, когато не действа достатъчно ефикасно. Предстоят и промени в едните години. Много е важно парламентът да обърне внимание очакванията и исканията към агенциите да бъдат ресурсно обезпечени, тъй като ние не можем да имаме контрол върху средствата, които ни се отпускат. Може да разчитате на нашата подкрепа за това да допринесем за работата на този парламент, в тази парламентарна комисия, както и във всички останали. Искам сега да дам възможност на представителя на Сметната палата да каже няколко заключителни думи. Благодаря ви, господин Боган. Благодаря на вас лично, както и на депутатите от Европейския парламент благодаря на председателя на комисията Конт за направените коментари, за поставените въпроси, за отговорите, които бяха дадени. Искам да насоча моите бележки в три основни теми, свързани с това, което беше поставено като въпроси от някои от членовете на парламента. На първо място въпроса за прехвърлените средства. Вие, Воган, поставихте този въпрос. Освен това, госпожа Ваяла Сендър засегна въпроса в своите въпроси. Трябва да се отчита многогодишния характер на бюджета и годишния бюджет. Доста от програмите, по които се работи, са многогодишни програми и за това те надхвърлят сроковете на една определена календарна година. Това са програми, също... има и програми, които обаче се вписват в годишния бюджет и за това може да се очаква, че подобно припокриване трябва да бъде разрешено при управлението на бюджета като се прехвърлят поети ангажименти, както и плащания. Отбелязах си искането на господин Звор към Сметната палата да се съсредоточи повече върху непланираните прехвърляния на средства. Аз ще обсъдя този въпрос с нашите аудитори в Сметната палата и ще предоставим на вашата комисия необходимата информация. По въпросите, поставени от господин Чаковски за така наречения емфасис в мета, по отношение на ЕИТ и Юлиса. И в двата случая искам да ви кажа, че ние ще продължим тези въпроси, на които се обърна внимание, емфасиса в мета за 2015 година, когато се прави одита за тази година. Но и на този етап мога да кажа това, което директорите на двете агенции казаха тук. Относно емфасиса в мета за АИТ, Вече е направено необходимото в някои области, така че се стигна под необходимия прак. Ние сме го проверили и аз съм убеден, че ще можем да го потвърдим. Що се отнася до Иолиса, съгласни сме с господин Гърков, че няма да се появи отново в нашите доклади, тъй като така или иначе размерът на тези нематериални активи що падне под прага на същественост, затова няма да фигурират в следващите ни доклади. И на последно място въпроса за външни независими аудитори. Финансовият регламент ги въведе. Разбира се, ние можем да проведем дискусия, да обменим мнения по този въпрос, дали има нещо, което се печели, що се отнася до разходите, но що се отнася до гледната точка на Сметната палата, тя е една единствена. Ние ще следваме това, което е предвидено в финансовия регламент и в момента той предвижда да се използват по при работа на надъжността на сметките да се разчита на работа на частни аудитори. И това е записаното за агенциите в финансовия регламент. Същите изисквания сега ще въжат и за съвместните предприятия от 2016 година. Те ще следват същия модел, както за агенциите за тази година. Ако финансовия регламент предвиди нещо друго, разбира се, ние ще се съобразим с това. Благодаря ви. Искам да благодаря на Сметната палата за това изказване. Благодаря ви за това, че вие възприемате някои от бележките, които бяха направени днес от депутатите и от представители на различните агенции. Искам да благодаря също на представителите на агенциите, които участваха в днешното изслушване и ни предоставиха толкова много отговори. Благодаря също и на депутатите, на колегите за поставените въпроси. Мисля, че това беше много интересна, полезна дискусия. Обхванахме доста теми и те ще намерят място в докладите ни, когато ги изготвяме. Като цяло можем да сме доволни от докладите, отчетите за всички агенции. Радвам се, че няма становища на палатата с резерви за агенциите. Разбира се, ние винаги искаме да има някои одобрения в работата на агенциите, но вече забелязваме такъв напредък навсякъде. Е, това го констатираме в рамките на процедурата по освобождаване от отговорността. През февруари ще представя доклада ми. Пред вас ще имам срещи с докладчиците в Сянка. Ще проведа консултации с тях, за да могат те също да участват в изготвянето на проекта доклада. Искам да им благодаря още сега за добрата работа. Приключваме работа по този въпрос. Благодаря ви за участието и преминаваме към следващата точка, точка 6 от дневния ни ред. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 на съвместните предприятия. При нас е докладчика господин Маринеско, но искам най-напред да дам думата на господин Галея от името на Сметната палата. Той отговаря за съвместните предприятия. Може би да направим кратка пауза, за да могат онези, които искат да напуснат, да го направят.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 Okay, over to you. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Vaughan. Uh, so we now start the process for... Благодаря. Значи, започваме сега освобождаването от отговорност за съвместните предприятия. 8 съвместни предприятия в областта на науката и изследванията са публично-частни партньорства – партньорства, които включват комисията, университети, институти и държавите членки. Независимо от вноски, които правят, се правят към комисията, други участници правят също вноски в смесените предприятия. Ние смятаме, че смесените предприятия са много видими и играят важна роля при прилагането на прилагането на изискванията в областта на изследванията, особено в такива области като наноелектрониката, по-чистия транспорт, е, чисто европейско небе и включени компютърни системи, ядрен синтез и така нататък. Това са области, които са много важни не само за европейските граждани, но и за иновацията и изследванията. Те са двигателя на развитието, иновацията и растежа. Съвместните предприятия имат общ бюджет 9,9 милиарда евро или 1,6% от общия бюджет на Европейския съюз за 2013 година комисията бе отделила средства в размер 1,3 милиона евро. За 2013 година е, този, тази сума беше малко над 600 хиляди евро. 2014 е, година е първата година на прилагането на финансовия регламент, като в е, годишните отчети на е, Цезар и на, на предприятието Ядрен синтез за добиване на енергия бяха аудитирани от външен аудитор. По е, отношение на редовността на отчетите и на сметките, мога да кажа, че има определени действия, предприяти от смесените предприятия. Ние прегледахме дейността на аудиторската фирма и може да кажем, че Сметната палата намира отчетите, аудитните отчети за редовни и надежни. Всички сметки бяха аудитирани на смесените предприятия от частни фирми. Докладът на Сметната палата за 2014 година е публикуван в, през месец декември в официалния вестник на Европейския съюз. По отношение на нашето мнение за редовността на отчетите, ние излязохме с становище без резерви с съвместните предприятия, като смятаме, че е, отчетите отразяват вярно трансакциите на предприятията. За пет от предприятията имаме становища без резерви по отношение на финансовите трансфери. За е, другите предприятия имаме е, становище с резерви, защото нямаме, не получихме допълнителна информация. В е, случаите за Артемис е Актиния, последващият одит бе делегиран е, на Националната аудиторска агенция, въпреки че одита се движеше на равнището на смесеното предприятие. Това не осложни ситуацията, осложни целия одит. И не беше в съответствие с общата хармонизирана одитна методология. И на, втория, и на второ място това пред, предполагаше много предизвикателства за националните власти. Тези е, три смесени предприятия винаги са имали проблеми с последващия одит и аудиторското становище. Както сме сочили и друг път, сложността на одита предполага и допускане на някои крешки. През 2013 година ние посетихме някои от тези национални органи за аудит, като искахме да заострим вниманието на тези органи върху качеството на аудитите. Смесените предприятия не могат да постигнат ниво на грешки и ниво на остатъчни грешки, които да са основа за издаване на а, становище, което да отразява правилно законността и редовността на дейността на смесените предприятия. Регламентът в момента предвижда да се провеждат експост одити не от националните одитни органи. Голяма част от транзакциите на Excel, новото смесено предприятие, ще ще бъдат направени а, под регламента Артемис. Те ще трябва да бъдат оценени по режима на експост одита. Като резултат, становището за Excel по подразбиране ще е, с, становище с резерви. Excel се намира в една преходна фаза между старата и новата система за отчитане. Подобно на миналата година имаме две обсервации, които сме предложили, две критични обсервации или наблюдения. Важно е е, да се каже, че тези обсервации трябва да бъдат направени с цел по-добро разбиране от страна на читателя на одитните заключения. При смесеното предприятие ядрен синтез за добиване на енергия видяхме някои отклонения вследствие на сложността и на проекта и сложността на техническите спецификации. Ние признаваме, че смесеното предприятие подобрява своите системи за мониторинг на разходите, има планове за действия за справяне с слабостите. Освен това, в нашия доклад сме включили някои, пред... някои препоръки по отношение на системите за контрол и системите за отчитане. Също така смятаме, че смесените предприятия са изготвили и прилагат планове за действие в съответствие с а, доклада на комисията Искам да подчертая в заключение, че Сметната палата ще проведе одит на смесените предприятия и ще излезе с съответен доклад. Председателят благодаря. А сега ще дадем възможност на смесените предприятия за слова. Най-напред думата има а, представителя на Excel. Благодаря, че ни поканихте да обсъдим инициативата за вентилативни лекарства за 2014 година. Знаете, че IMAI е публично-частно партньорство между Европейския съюз и фармацевтичния бранш, за да могат да бъдат своевременно и на по-низки е, цени, предоставени иновативни лекарства на пациентите. През следващите няколко минути искам да се спре на три въпроса, които знае, че вълнуват мнозина от вас. Докладът на Сметната палата първо ще бъде много кратък. Резултатите от някои наши проекти и как те се отразяват на общественото здраве. И също апортните вноски от фармацевтичната индустрия. Имаше положителна оценка на Европейската сметна палата относно надежността и законосъобразността на отчетите на ИМИ за 2014 година. Това означава, че беше намален процента на грешки под 2% което е прага на същественост. Това означава, че се прилага управленски контрол върху това как се разходват средствата на дънакоплаците. Що се отнася до изпълнението на бюджета, както казахме в отговорите на въпросите, ние разглеждаме процеса на планиране от поканите за предоставяне на предложения до отпускането на средствата. Депутатите имаха и някои конкретни искания. Искам да подчертая, че всички постижения в програмата, програмата ни са станали възможни благодарение на сътрудничеството между университети, големи компании, пациентски групи, и прочие. Тоест става дума за едно колективно усилие. Антимикробиалната резистентност е една от темите, по които работим. Това струва много в човешкия живот и средства. Затова е необходимо да разработим нови антибиотици и то в кратки срокове защото иначе цезорови сечения и а, е, други операции ще станат а, е, много рисковани, защото бактериите а, е, са развили резистентност към антибиотиците и необходимо е да се а, работи за създаването на нови антибиотици. Създава се паневропейска меж, мрежа в а, 540 болници в голям брой държави. Използва се тази мрежа за извършване на проучвания. ИМИ също извършва контакти и с други институции, които работят в тази посока в световен мащаб, тъй като това е световна заплаха. Аз няма да навлизам в детайли относно проекти, свързани с борбата срещу Алцхаймеровата болест, аутизма, ебола и прочие. Всичко това имаше сериозно отражение върху общественото здраве. Искам да се спра на вноските от фармацевтичните компании – това са компании, които не получават средства от ЕМИ, те не са бенефициенти, но те допринасят за реализирането на проекти като участници, като предлагат своята експертни познания в областта на изследванията. Тези вноски се наблюдават много внимателно и от бенефициентите ими извършва предварителни проверки на тези декларации. Има също независими външни аудитори, които в последствие проверяват дали тези вноски са действително направени към проектите на ИМИ. След това тези е, отчети се проверяват и от Европейската сметна палата. Миналата, е, за отчетната година този тип вноски, нефинансови вноски, възлизаха на обща стойност 369 милиони. Имаме също и разбивка по компании за тези вноски. Днес ИМИ се счита за пионер в новаторски проекти много организации желаят да участват в наши проекти. Има повече желаящи за участие в проекти, отколкото ни позволява бюджета, но това ни дава възможност да изберем най-добрите идеи за проекти за постигане на целите, които са набелязани и за да можем да дадем добавена стойност. Ние управляваме фондовете в съответствие с принципите на доброто финансово управление, като следваме един подход, базиран на доверието. Едновременно с това осигуряваме контрол и отчетност, за да може проектите по ИМИ да постигат впечатляващи резултати, които отговарят на нуждите на пациентите и на обществото като цяло. Благодаря на вашата комисия за оказаната ни помощ. Благодаря ви. Може би говорихте малко по-дълго от очакваното. Аз съм Надявах, че ще се вместя в 5 минути, тъй като това са встъпителни думи. След това колегите сигурно ще има допълнителни въпроси, за да остане време и за отговорите ви. Давам думата сега на изпълнителния директор на електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа, Excel. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност и благодаря за поканата да изясна ситуацията по отношение на нашите отчети. Говорим за 2014 година, когато бе, което бе годината, когато Артемис е, премина и се разшири и се създаде съвместното предприятие Excel. Аз бях изпълнителен директор на това предприятие. Основната мисия на това смесено предприятие е, е поощряване на развитието на европейската индустрия в сравнение с индустриите на Китай, Япония и Штатите в областта на електронните компоненти. Искам да иллюстрирам наши, някои от нашите дейности, за да разберете какво правим. Ние не искаме нашите коли да спират по улиците и да не могат да тръгнат. Ние работим върху сигурен и безопасен интернет. Ние искаме да изработим най- модерните чипове, такива чипове е, струват 10, милиона, 10 милиарда евро и това е много трудно. Е, използваме най- модерните технологии за тази цел. Работим върху електронни, електрически модели с целта естествено, като целта естествено е тези автомобили да станат по-ефтини и използваеми в бъдеще. И работим върху енергоспестяващи системи за електричество и корива. Специално по отношение на Excel – Мога да кажа, че имаме 140 проекта, 3000 участници, 40% са малки и средни предприятия и изготвяме много доклади за нашата дейност. Смесеното предприятие е много гъвкав инструмент. Ние говорим за съфинансиране на проекти заедно с Европейския съюз и заедно с вноски от бизнеса и държавите членки. Успяваме за всяко евро да гарантираме ефект на лоста от 4,4 евро от други финансови а, източници този европейски инструмент се оказва много ефективен и според мен безспорен в своята роля. Въпросите са следно, следните. Как да се управляват разходите и плащанията? Ние работим на базата на сертификати, които получаваме от националните власти. Тези сертификати също се проверяват. Те подлежат на националните правила и, и законодателство. Те са изчислени по различна база и това е големият дебат. Много трудно е в този смисъл да се следва традиционната логика в различните държави членки. И тук се получават проблеми с декларацията за достоверност. Надявам се при освобождаването отговорност да вземете предвид тази ситуация. Аз бих бил много благодарен, ако преди освобождаването от, от отговорност за 2015 година може да постигнем компромис по отношение именно на тази сложна ситуация. А сега директорът на ядрен синтез за добиване на енергия има думата. Уважаеми дами и господа депутати, господин Вон, господин Маринес, казвам се Йоанев Швебер и съм директор на ядрен си за добиване на енергия от началото тази, този месец. наследявайки колегата си, който управляваше ядрен синтез предходната година. Ние работим в рамките на проекта ИТЕР, който предлага възможност за дългосрочно решаване на проблемите с генерирането на енергия, емисиите и проблемите в климата. Има положително становище от Сметната палата и ще направя няколко коментара по становището и по мерките за напред за в бъдеще. Имаме положително становище през последните няколко години. През 2014 година специално се споменават разчетите за приключване на проекта ИТЕР, защото бюджетирането е сериозен въпрос. През 2015 година сме постигнали много. Имаме пълна оценка за приключването на нашата част от проекта ИТЕР, вземаща предвид и оценка на риска за първи път. Методологията е разгледана от вътрешните аудитори на Европейската комисия, описана в доклада на Европейския на съвета от 2000, за 2014 и 2015 година, изпратен на Сметната палата тази месец. Приложението се подобрява значително 66% през 2014, 93% през 2015 година. Как вървим с графика по проекта? Е, нека да ви припомня, че е, по-рано изоставахме от плана за действие от 2010 година. С около 50% е, бяхме назад. Планът е обновен през 2015 година. През пролета 2015, на 2015 година имаше нови планове и за областта енергия и за областта ИТЕР – а, има нови директори в двете области, които разработиха планове, които да а, вземат предвид а, предизвикателствата. М съвета за ИТЕР прие новите а, планове а, и ги очерта като голям напредък, но също времено има е, опасения, че е, се искат много средства и че не, е, не са достатъчно реалистични всички елементи на графика. Затова бе взето решение да се види как се развиват нещата през 2016-2017 година, да се съсредоточим върху нещо, което се нарича първа плазма и възоснова на това да видим как ще върви графикът нататъка. И така, останалата част от графика не е одобрена и очакваме крайно одобрение в средата на 2016 година. Това е за графика. Чета за ядрените за енергия до 2020 година е 6,6 милиарда евро. И а, нашият а, отдел ще а, поема ангажимент да се впише в този таван и да не го надхвърля. След 2020 година се очаква, че ще са необходими още 2 милиарда за приключване на проекта, възоснова на настоящия принос на ядрен синтез за енергия към ИТЕР – международни проекти. ИТЕР има специални мерки за сградите във връзка с увеличаването на изискванията за ядрена безопасност след инцидента в Фукушима. Тези промени ще се изчислят и финализират и разходите ще се финализират след като направим тези изчисления взехме, е, е, направихме планове за допълнителни действия е, с градите. Започнахме и проект наречен постигане на първа плазма и цел бърз път към постигането на първа плазма и там се вземат предвид и конкретни бюджетни мерки. И така ядрен синтез разглежда всички възможности за намаляване на разходите, включително и спиране на дейностите, които не са пряко свързани с постигането на първа плазма. Много ви благодаря за ангажимента към един от най-големите технологични проекти на нашето време, който обединява повече от половината от човечеството в усилията да се предостави чиста и безопасна енергия на нашите деца и на техните деца. Благодаря. Благодаря. Господин Маринеско, докладчик, има думата. pentru Curtea de Conturi Am câteva comentarii. Имам няколко коментара във връзка с коментарите на Сметната палата. Първо по декларацията на председателя от миналата есен, в която се упоменава новият подход на Сметната палата, що се отнася до аудиторските доклади. Първо, по съдържанието им. През последните няколко години ще видите, че 80 85% от формулировките са еднакви от а, докладите е, от 2011 до 2014 година. Така че се надявам, че през а, следващите години ще видим доклади, които са по-конкретни, които действително описват а конкретиката на съответната година. Сметната палата представи аудиторска информация днес и се надявам, че докладите ще включват и нивата на нововведения, на иновации, представени от всяко едно съвместно предприятие. Много важен е въпроса какво се плаща от седма рамкова програма, какво се плаща от е, Хоризонт 2020. Това са два различни периода. Важно е да се очертае какви суми от коя програма за какво отиват всяка една от тези години. трябва да се вземе предвид че участват и с предоставяне на активи определени държави членки. Имам въпрос към комисията. Това е последната година, когато може е, да се работи с средства от бюджета 2007-2014 година. А всъщност, коя е последната година? До 2015 ли е крайния срок или до 2017? Що се отнася до инициативата за иновативни лекарства, бе казано, че има напредък, но бих искал по-ясна информация да се видят какви са конкретните резултати, какви са конкретните и иновации в това съвместно предприятие. Още нещо. Малко повече информация бих искал във връзка с упоменатото от Сметната палата в доклада за плащанията, направени без съгласието на научния съветник по проекта. Има такъв коментар от миналата есен за ЕНИАК. Искам да попитам има ли доклади за дейността по Артемис и ЕНИАК през юни след юни 2014 година. Имаме нужда от малко повече информация за дейността, за да можем да започнем е, да имаме основа за анализ на нивата на грешка. За ИТЕР се вълнувам от последиците на новата система за организация, представена от господин Бигот, новия директор за ИТЕР, както и а, е, новите въведения в ядрен синтез енергия. Благодаря за въпросите. Мога сега да се обърнем към докладчиците в сянка. Господин Пош, благодаря. Ще се спрене ИТЕР и ЕКСЕЛ. Европейския съюз участва в първия проект. Нямам никакви съмнения от ползата от него и това, че Европа трябва да участва в разработването на технологии за ядрен синтез. Разбирам, че е такъв сложен проект не може да бъде сигурен на 100%, що се отнася до финансовото планиране. Това трябва да бъде жизнеспособен, реалистичен проект а не трябва да се превърне в бездънна яма, която да поглъща много средства. Ясно е, че основната ни цел е да бъде проектът да има добро управление, добра организация и да има също реалистично финансиране, да има ефикасност на изразходваните средства. Ние имаме изследвания за постигне напредък през последните месеци, след като миналия март беше прият плана за действие. Надявам се, че в отговорите на въпросите ви ще покажат, че има ангажимент към проекта, но аз съм обезпокоен от дългосрочното планиране. Беше ни казано, че осъвремененият вариант съвета казва, че може би ще са необходими допълнителни мерки за намаляване на разходите и за преразглеждане на плана. Нови резултати ще се представят през юни. Първият ми въпрос е как можем да сме сигурни, че ще имаме реалистично планиране през юни, особено като е, има искане за скъсяване на сроковете и намаляване на средствата. Ще има ли анализ е, относно необходимостта от е, преразглеждане на въпроса и неговото анализиране на по-късен етап? Прилагането на основните насоки за 2016-2017 трябва да доведат да бъде направена оценка на дългосрочното планиране и финансиране. Това трябва да се приеме през юни и да се направи преразглеждане през 2017. Но ако не се постигне споразумение за дългосрочното планиране през юни, какво ще се случи? основните насоки за 2016-2017. Можете ли да дадете повече информация за тези основни желони? Относно Excel. Имаше недостатъци в Янека Ертемис, тъй като техните стратегии раз... разчитаха националните органи. И това беше осъзнато и отразено в регламента за Excel за 2014 година. Грантовете трябва да се предлагат в пълно изпълнение на изискванията по Хоризонт 2020. Как се изчисляват процеса на грешките, какво е състоянието на нещата предвид на техническите трудности. Благодаря ви. Мисля, че бяха поставени много важни въпроси към от докладчика, от докладчика в сянка, така че бихме могли да дадем думата на представителите на съвместните предприятия да отговорят на въпросите. Да започнем първо с ядрен си тест за добиване на енергията ЕФОРИ. Благодаря за въпросите. Ще започна от въпросите, поставени от господин Маринеско за новата организация. Да, от това, което забелязвам през първите седмици. Има подобряване на сътрудничеството между ИТЕР и F4I. Е Ние вече започнахме съвместни проекти, два такива. И сме в хода за въвеждането на промишлени системи за контрол, нещо нетипично за публичния сектор. Става дума за строителен проект беше постигнат значителен напредък. Очаква се още повече напредък през тази година, така че лека по лека изпълняваме този проект. По решение на съвета на ИТЕР, подчертах, че комисията има да играе важна роля по първа плазма. Има седем участници. Това е, създава сложност в изпълнението. Затова е необходимо да има по-голяма яснота. Относно реалистичните разчети за приключването на плана, ясно е, че планирането е един процес, непрекъснато се внасят подобрения, почти ежегодно се внасят промени. За ИТЕР това не е правено обаче от дълго време и е добре е да се направи такава оценка на плана от през октомври. Това беше значително подобрение, да се премине към нещо по-стабилно. Надяваме се, че няма да има провал в одобряването на този план, за да се гарантира и стабилност на финансирането. Относно заложените жалони за следващите две години, Препоръчително е да се заложат такива жалони. Това ще стане следващото лято за по-дълъг период. Те ще дадат възможност на тази комисия и на парламента да следи постигането на напредък. И ние със сигурност ще предоставям тази информация. Благодаря ви. Благодаря за отговорите. Сега ще дам думата на представителя на Excel за отговор на поставените към тях е, въпроси от докладчика в сянка и от докладчика. Благодаря за въпросите. Първият въпрос се отнасяше до ситуацията през юни 2014 година и резултатите. Мисля, че ние до известна степен отговорихме за въпроса с проектите по това време. Естествено, информацията трябва да бъде подобрена по различни форми. Наличната информация е публикувана в интернет и е разпределена по проекти, но естествено трябва да има диахрония на събитията. трябва да се види, е, че всичките средства, които са били в наша наличност, са дали добавена стойност за европейската индустрия в рамките на електронните компоненти. Вторият въпрос за сложността на процента грешки и техническите, техническата сложност. Най-напред имаме ситуацията с Икения и Артемис – с новата технология ние се опитахме да преминем да обобщим информацията от държавите членки. Ние имаме информацията от държавите членки, но тази информация, формулите по които се изчислява тази информация е различна в държавите членки и това осложнява систематиката на процедурите но това е за момента най-добрия подход. Тази ситуация трябва да се подобри и за тази цел трябва да работим по-добре с Сметната палата, за да се види какво може технически да се направи и кое е най-разумно да се направи. Проектите от Артемис и въобще от предишния период, период започват да се да приключват за следващите, в рамките на следващите 2-3 години, така че по-лесно е да преминем тогава към една нова обобщена система. Тогава ще следваме е, една система за общи услуги и ще използваме, както другите сметни предприятия, една обща е, методология за изчисляване на грешките. Благодаря. И на последно място смесеното предприятие инициатива за иновативни лекарства. За резултатите от проектите ние ги разпространяваме по различен начин, по интернет. Например, всеки проект е описан много ясно в интернет и е, материалните резултати също са описани. Освен това имаме оценки. Едно изследване е много интересно социално-економическо изследване се прави в момента, в което ние демонстрираме добавената стойност от нашите проекти. Иновацията, естествено, е голяма част от нашите проекти. Иновацията е заложена във всеки аспект от всичко, което правим. От сътрудничеството между проектите до споделянето на информацията, между засегнатите, между заинтересованите страни и публичния сектор. Така че всички тези страни са много иновативни и влиянието за преодоляване на някои болести е съответно документирано като резултат от нашите проекти. Както казах, резултатите от проектите са документирани в интернет. Освен това, работи много с пациентски групи. Това, което правим е фокус върху пациентите, документираме нашите дейности тук и като резултат от нашите усилия сме изготвили брошура, която също е публикувана в нашата страница. Освен това, предприемаме предварителни контроли на разходите и заявките за плащания. Когато получим заявка за плащане, ние правим анализ преди да осъществим плащането. Ние нямаме направено плащане без одобрение. Смятаме, че тези предварителни проверки са много важни за нашата бизнес среда. Ще продължим да работим с Сметната палата за оптимизиране на нашата система, но смятаме, че нашата система, такава каквато съществува в момента, е много добра и тя функционира. Председателят е, аз имам директен Имаше директен въпрос към комисията, но може би комисията може да ни изпрати писмения отговор. А сега давам думата на Сметната палата. Благодаря. Аз искам да благодаря на докладчика Маринеско. Благодаря му за неговата работа разбрах от неговото изложение, че той има два въпроса. Най-напред ще се спра на въпроса, който смятаме, че е много важен, а именно важността за агрегираната информация, за агрегираните финансови, агрегираната финансова информация – по отношение на седмата рамкова програма и новата програма Хоризонт 2020. Няма съмнение, че може да обясним в подробности механиката, на калкулацията и на управлението на бюджета на смесените предприятия. ще предоставим на докладчика в близко време информация за плащанията и за остана, остатъчните задължения за седмата рамкова програма и за Хоризонт 2020 за последните години. Тази информация е налична, отразена е в годишния доклад и в, в отчетите на смесените предприятия. Ние ще предоставим на докладчика тази информация. И се разбира от само себе си, че в момента повечето от плащанията и някои от задълженията са свързани с седмата рамкова програма, тъй като програмата Хоризонт 2020 е в своята начална фаза. Тя започна да действа едва в началото на миналата година. Освен това ще изпратим информация на господин Маринеско. Информация за апортните сметки. Това е въпроса, с който непрекъснато се занимаваме. Апортните вноски са предмет на одит за, за смесените предприятия за съвместните предприятия. По отношение на апортните вноски не сме, направи, не сме забелязали никакви наредности, затова нямаме забележки. В миналото имаше случай, когато при апортните вноски имаше грешки, имаше наредности, и когато бяха забелязани, забелязани нередности в нашите доклади, те естествено бяха отразени. Хоризонт 2020 задава по-ясна, по-прецизна рамка за отчитане на резултатите от научната дейност, отколкото седмата рамкова програма. Смес... Съвместните предприятия могат по-добре да отчитат своите резултати сега. Много от проектите от седмата рамкова програма са много напреднали и са много развити и благодарение на опита си от тях ние сме си извлекли полуки по отношение на отчитането на резултатите. Знаем, че тук може да се подобрят, е, подобри отчитането на резултатите. И накрая. Важно е да се каже, че председателят на Сметната палата обяви на предишно заседание на Конт, че ще че ще приложим един нов подход, който ще включва сътрудничество за всички заинтересовани страни. С този подход ние отговаряме на желанието на Европейския парламент да предоставяме по-конкретна информация за резултатите за изпълнението на отделните програми в Съюза. Но това изисква сътрудничеството както на законодателните органи, комисията, така и на агенциите и на съвместните предприятия. Защото за да можем да докладваме за резултатите, ние трябва да може да подобрим и изпълнението на бюджета ориентиран към резултатите. Така че не е достатъчно само ние да изготвим доклади за ефективността на проектите. В рамките на тази година ще работим върху одит на изпълнението за, смесените, за съвместните предприятия като ще осветлим специално въпроса за предоставяне на висококачествена информация по отношение на изпълнението. По отношение на 8-те специални доклада. Вярно е, че структурата е подобна. и някои критикуват тази структура. Искам обаче да обясна. А, тук става дума за повтарящи се одити, в които ние следваме сходна структура. Това ни помага да спазваме стандартите, но структурата е едно нещо, информацията е друго нещо. Ако погледнете и оцените информацията, предоставена с годините, ще, се, ще видите, че информацията е различна между 2009 година. Тогава съвместните предприятия започнаха своята дейност. Ние тогава се съсредоточавахме върху определени области от дейността на съвместните предприятия, които в последствие не бяха толкова важни за нас. Например, мониторинг, конфликт на интерес и научна дейност. Сега обаче, с напредването на проектите, имаме повече информация по същността на проектите. Председателят благодаря, а сега може би мога да дам думата на докладчика за заключителни слова. Благодаря ви, господин председател. Нямам допълнител... Нямам допълнителни коментари. Ще подадем доклада, ще говорим, ще видим какви са измененията и ще видим какъв е крайният резултат. Благодаря. Отлични заключителни коментари. Благодаря ви много. След това, следващата точка, точка разни а, не сте дали знак, така че давам датата на следващото заседание. Разполагате с нея в документите си. Благодаря. Закривам заседание.